Европейската аудиовизуална обсерватория, която играе много важна роля в, за европейският единен цифров пазар. Знаете, че аудиовизуалните услуги са от огромно значение за развитие на съвременния свят. Неодавна Европейската аудиовизуална обсерватория изработи доклад относно общественото радио и телевизионно разпространение в Европа и европейската медийна среда. Много е Много е важно да разполагаме с практически и правно сравнение на положението на нещата в отделните държави членки. Така че благодариме на Европейската обсерватория за свършената работа и изследванията направени през последните години, ние също така ще направим всичко възможно за укрепване и ролята на Европейската обсерватория, за да можем да разполагаме с данни, които да ни позволяват изработването на целесообразни политики и а, вземане на решения. Знаете, че разполагаме с а, базата данни, има веза, която дава възможност на над 11 000 телевизионни канала, 3000 канали на услуги по заявка и други да да а, извършват по-добра и по-целенасочена дейност. А, от сексуалната е, обсерватория е тясно свързана с Европейския съюз. Знаете, че има наш представител в управителния съвет на, тази, на този орган и при създаването на обсерваторията бе подчертано, че а, тя ще участва а, активно в разработването на политиките. А сега нашите гости, госпожа Сюзан Николчев, която е изпълнителен директор на обсерваторията и която разполага с 10 минути за да ни а, въведе в дейността на обсерваторията. След това ще дадем думата на господин Фонтан, а, който отгов... отговаря за ам, маркетинга и госпожа Капело, която е, е завежда отдела за правна и информация. Така че с, като цяло об, разполагаме с един час за обсъждане на обсерваторията. Благодаря на госпожа Николчев, че е тук. И е, ви давам думата. Благодаря, госпожо председател, за това, че въведахте и обяснихте какво представлява обсерваторията. Благодаря за това, че ни поканихте и ни, позволи, ни позволявате да споделиме повече подробности относно нашата дейност, която се надявам, че е полезна. Това е възможност с примери да ви покажем как по какъв начин обсерваторията може да улесни вашия живот и по-специално чрез общественото радио и телевизионно разпространение и как като цяло може да допринесе за един устойчив аудиовизуален сектор в Европа, така че тежка е моята задача, тъй като трябва да представя нашата институция за 10 е, минути. И да, аз няма да се спра на фактите и примерите, които ще бъдат представени от е, колегите. Е, всъщност, аз не знам дали виждате добре тези диапозитиви, но обсерваторията е нещо като една нещо като една, един, а, един кръговрат, а, в който се събира и по информацията, всъщност в информация, която ние предоставяме на, на промишления сектор като тази информация също така е насочена към всички онези, които вземат политически решения и, е, и оформят е, политиките, т.е. тази информация и за вас. Обсерваторията е също така един мост, който може да организира и структурира устойчива информация, за да може наистина тази информация от пръстокъсана да бъде структурирана, за да може да бъде насочена по-нататъка в една в, един, в една структурирана пътека. Ние сме също така много гъвкави защото трябва, разбира се, да, отгов... да отговаряме на необходимостта и нуждите на сектора. Знаете, че това е един сектор, който се развива много бързо и трябва да можем да реагираме на приоритетите и ние трябва да можем колкото се може по-бързо да подадеме адекватната информация също така, на последно място, може би, ние сме една съвсем мъничка административна единица, която организира цялостната информация и мрежите, с които работиме и информационните потоци на основата на неот... неутрално тех... на технологичен неутралитет, тъй като но като прилагаме, разбира се, много високи стандарти. Така че ако се, ако се опитам да резюмирам нещата, мога да кажа, че всъщност обсерваторията е един разширен разширен, е, частит, едно е разширено частитно споразумение на съвета на Европа, в който могат да участват е, всички, които желаят да участват. Нашата, нашето седалище е в Страсбург, тъй като сме свързани с съвета на Европа. Съществуваме от 1992 година. 39 държави членки на Европейския е, в Европа са наши е, членове. Европейския съюз е също така член на на е, нашата организация, която в момента се разширява и междувременно и от миналата година към нас се присъедини Мороко. Надявам се, че това няма да бъде последният, а, последната държава членка. Разполагаме с един много ограничен бюджет от 2 милиона и 500 милиона евро за изпълнение на а, нашият план за действие. Тези средства са насочени предимно към възнагражденията и публикациите. Какво, какво правим? И предоставяме информация. Информация, която най-често се предоставя безплатно, освен за някои от изданията, които сме длъжни да продаваме, тъй като по статут трябва да генерираме и приходи. но знаете, е, че е много трудно да се съчетая от една страна тази е, мисия на обществен доставчик на информация с, с търговската дейност. Имаме две, две звена, едното от което се занимава с пазарните политики, другото с правните въпроси. Не, ще ви представим, колегите ще, ще, ще, ще, ще покажат по какъв начин функционира като цяло а, тази, тези две служби. А, нашия личен състав а, са, се състои от 19 души, но от, от време на време наемаме допълнително лица за извършване на разни задачи, но в никакъв, в никой момент не сме повече от 25, така че ние сме един мал, малък екип и можем да проследяваме нашата работа от начало и до край. Имаме три работни езика, френски, английски и немски. Now, if we uh, continue about the link... Така. Връзките с Европейския съюз, както казах, Европейския съюз е член на обсерваторията, представен от Европейската комисия и по-специално DG Connect. А, Имаме и представители на промишления сектор в нашите управителни и консултативни съвети. Сътрудничеството с Европейският съюз като цяло идеята за създаването на Европейската обсерватория беше лансирана до голяма степен от Европейската комисия. Вие самите познавате добре обсерват, обсерваторията, защото пред вас минава доклад за нашата дейност предвид финансирането. Европейската комисия ни натоварва от време на време с специални изследвания. Неодавна това беше за ани, аним, анимативни, анимациите, аниматив, анимационните филми. А, в последно време също така работихме по а, а, проблемите, свързани с а, националните разпространителни в ефира и услугите по заявка. Сега. No, okay. Now, um, just to tell you what do we do and why public service media, we have um, in principle defined our... Нашия обхват на дейност е много динамично развиващ се, тъй като индустрията се развива много бързо, така че ние, разбира се, се а, и работиме по класическите сектори, филми, вид, DVD, видео и така нататък. И все повече и повече от, по също така в областта на услугите по заявка. Жил Фонтен ще ви говори по-късно за за проблемите свързани с конкуренцията, развитието на новите технологии и различните други аспекти на нашата дейност. Ние можете да се обърнете към нас, като се обръкнете директно към отделните ни звена или като се абонирате за нашите издания, но при всички случаи има различни начини, по които по които могат, можете да продължите да бъдете информирани. Благодаря много. Ще раздадеме вашето изказване. Може би колегите го имат, да го притежават. А сега давам думата на господин Жил Фонтен. Е, който ще ни представи състоянието на нещата с е, националните разпространители в вира в Европа. Е, Благодаря ви. няма да мога да ви представя абсолютно пълната информация с всички факти и цифри, с които разполагаме, но ще се опитам да обобщя най-същественото. Да, ето сега вече виждате моята презентация на екрана. Трябва само да намерим е, слайда, който търсим. Да. So I, I guess we will give you the, the slides uh, later on when, when in... Надявам се малко по-късно наистина да намерим този слайд и да ви го покажем. Позволете ми да ви представя някои от цифрите и фактите във връзка с нашата база данни Мавис така че да придобиете представа и за каналите, е, радио и телевизионни канали в Европа, както и за собствеността. Около 1300 е, са е, обществените оператори, които предлагат радио и телевизионно разпространение, като около 800 от тези обществени канали са локални. и са свързани всъщност с разпространението на местната, на локалната телевизия. Организациите за обществено радио и телевизионно разпространение е, е, говорят за един дял на, на аудиторията от 15%. Става дума за локалните, националните. канали но когато говорим за достъп до телевизионно разпръскване, около 20% от телевизионните канали е, всъщност е, е, са на база цифрова наземна телевизия. Трябва да погледнем и пазарните дялове е, това естествено не е достатъчно, за да се измерят, е, така да се каже, услугите, които се предлагат, е, но все пак делът на аудиторията е изключително важен показател. Обществените услуги в сферата на радио и телевизионното разпръскване могат да обхванат около 20% от дела на аудиторията, е, а също и стигат понякога и до 50% от аудиторията. Както казах, пазарният дял е много различен в зависимост от е, е, спецификата на съответните държави. Е, различно е и е, нивото на конкуренция на, в частния сектор и качеството на услугите. Когато говорим за различното равнище на дела на аудитория, То той е силно зависим от държавата. Не във всички е, държави членки наблюдаваме и изобщо в европейските страни намаляване, намаляване на е, дела на обществените е, канали. Има и е, държави, в които този дял е доста висок и същевременно е, Другото явление, което се наблюдава е фрагментацията на а, е, телевизионното и радиоразпръскване. Всичко това естествено е свързано и с а, е, а, е, дела на аудиторията. Тук Трябва да споменем, че всички оператори а, а, използват така наречения бизнес модел. А, системите естествено са много различни. В някои от държавите а, а, и финансирането също е различно, е, около 100% е, понякога, е, в някои случаи 30%, като става дума за държавните субсидии в този случай, но това зависи естествено и от възможността за набиране на средства от телевизионни прав... продажби на телевизионни права, от реклами и други. Много различни са бизнес моделите по отношение на общественото финансиране и е, източниците. Лицензирането и таксите за лицензиране са е от 30 до 300 евро годишно. Т.е. виждате колко е, голям е диапазона за е, Европа. И накрая един слайд, в който се вижда не само какви е, могат да бъдат е, постъпленията от реклама, но също и е, делът на аудиторията е, и в каква степен тя зависи от равнището на е, финансовите ресурси, от е, Um, <clears throat> two last point. Две последни е, е, констатации. Е, нека да направим едно сравнение между държавните субсидии, общественото финансиране, рекламите и а, постъпленията от а, пейтили. Да, малко по-бързо се развиват се развива динамиката по отношение на публичното финансиране и постъпленията от е, е реклама. Е, базата данни Мавис В заключение, да, новите медии е, привличат вниманието на обществените е, канали. На повече от 50% от обществените канали е, е, ползват е, Мавис. Естествено, за обществените канали услугите по линия на базата данни е, е безплатна, са безплатни. А, а, предлагат се а, е, и а, е, допълнителни услуги от типа на а, е, видео по заявка, а, достъп до а, вече излъчени, до записите на вече излъчени предавания и други. А, като използват колкото е възможно повече платформи в рамките на конкуренцията. Това е един допълнителен плюс. Така че това е в общи линии тенденцията към момента. Съжалявам, че не можахме да иллюстрираме добре всичко с слайдове. Но при всички положения пазарът е до голяма степен в зависимост от организацията на финансирането. Да, благодаря ви. Ние допълнително по време на въпросите и отговорите, които, за които сме предвидили също отделно време, ще да влезем в детайли. А сега давам думата на Майя Капело, която е, е ръководител на отдела за правна информация. Благодаря ви. Благодаря за това, че ме представихте. Сега ще се спрем на правните аспекти. Вие видяхте, че обществените услуги всъщност са най-вече онлайн. Така че най-важни са въпросите защо как всъщност е, общественото радио и телевизионно е, разпространение, разпространение става най-вече онлайн и е, къде точно можем да видим тези услуги. Защо е въпросът, който занимава най-вече юристите нямаше достатъчно честоци, нямаше достатъчно пространство, така да се каже, за разпространение и затова бе необходимо да се създаде повече прозрачност и същевременно да се отговари на реалните потребности за радио и телевизионно разпространение за да стане съвсем ясно в крайна сметка и как точно се финансират тези обществени услуги и да се, да се разграничат, както се казва, частните от обществено финансираните оператори. Вторият въпрос как точно всъщност се развиват и обществените медии, които предлагат обществени услуги през 21 век, как става това в е, Европейската комисия, в съда в Люксембург, в съда в Страсбург се задава този въпрос и правната литература и литературата по въпроса в крайна сметка отговарят на въпроса защо и как и най-вече защо. Интернет в крайна сметка е в основата на нещата. Интернет предлага повече разнообразие и е, но е, нали, основният стремеж е в крайна сметка да се постигне е, едно разпространение на надежна, на точна информация. И в рамките на общественото радио и телевизионно разпространение. Вие знаете, че се поставя акцента върху демократичните, културни, е, цивилизационни ценности. И така, е, е, ако вие попитате дали този въпрос още е валиден, да. Е, и дали тези ценности все още са в центъра на вниманието на обществените канали, да. Отговорът е да. Как точно? Вие имате от една страна линейна, от друга страна нелинейна телевизия, имате радио, имате телевизия, имате медии, печатни и така нататък. Имате различни форми на разпространение на информацията. И ползвателите на тази форма действително очакват по всяко време в е, всяка от тези форми на разпространение да получат информацията, която търсят. И тук е, трябва да отбележим е, възможния конфликт между обществения сектор на услугите в тази област и частния сектор как точно се разграничават тези сектори, по какво се различават и каква е разликата в интернет среда. Това е типичен пример, типична сфера, в която липсва хармонизация на европейско равнище, защото се смята, че Неутралността е една много важна характеристика на сектора и освен това, радио и телевизионното раз, разпръскване и то общественото, в крайна сметка, се финансира от държавата. Това са държавни субсидии различни е, е, услуги, освен това се разпространяват в интернет вече през последните години, така че ние говорим най-вече за интернет през 21 век. Белгия, Дания, Италия и Норвегия е, са страните, които трябва да споменем е, във връзка с е, онлайн услугите, с е, е, новите технологии, новото разпространение, с редица, редица форми на изразяване, но всичко това в крайна сметка става онлайн. И е, държавите членки в крайна сметка трябва да определят е, какви услуги точно ще се предлагат, дали ще се предлагат услуги от типа на достъп до записи на излъчени вече предавания видео, на е, е, онлайн и така нататък. Тук е, е, естествено е, имаме и едни определени традиции и определено наследство, ако щете дори от времето на монополната държавна телевизия или радио. Така че всяка държава разполага със свободата да а, взима решенията самостоятелно на национално равнище и в това отношение няма хармонизация на европейско равнище. Третият въпрос. Къде? Откъде всъщност идват парите? И тук е, няма да намерите някакви е, специални е, указания. В някои случаи държавите е, са се ограничили единствено до държавното финансиране. В някои случаи става дума за смесени системи на финансиране. Е, и това, което се случва през 2009 е, година започна този процес е, е, е обновяването на този сектор, на тази сфера. Това са новите съществени услуги, които са една от задачите на държавите членки всъщност и те трябва да вземат решения. В началото още на, на заседанието и е, преди заседанието, дори бих казала, оставихме тук една копчина от брошури, сините брошури, които сме изработили и които можете да проследите развитието през последните 5 години. А, някои от държавите членки са решили, че не е тя толкова важно да се е, предлагат услугите онлайн. Това е право на държавата член. Е, тя може да вземе това решение. Естествено, става дума за едно трудно, сложно упражнение и решение. Всъщност, държавата член трябва първо да определи с какво радиоразпространението и телевизионното разпространение онлайн допринася за налагането и утвърждаването на демократичните ценности. И освен това, следващият въпрос, на който трябва да се отговори е как това се отразява на трансграничната търговия, на конкуренцията. И имайте предвид, че Тук като че ли отговорът не може да бъде положителен, той е в повечето случаи отрицателен. Естествено, когато вие сте предвидили само държавно субсидиране и това е единственото финансиране, то ще се отрази, ще изкриви конкуренцията. Но ако наделее, така да се каже, приноса към демократичните ценности, тогава, независимо от това, че, е, да кажем, се отразява неблагоприятно на конкуренцията, може да се е, вземе решение за е, предлагане на услугите онлайн. Много интересна е картината. Естествено и моделите са много различни в рамките на Европейския съюз. Ние сме формулирали и препоръки в нашия доклад, така че надявам се ще го прочетете. Струва мисля, че представлява интересно четиво. Благодаря ви за това много интересно изложение. Сега преминавам на италянски. Получихте публикацията, която всъщност днес за първи път се разпространява. И новината е, че за първи път ще имате достъп до проучването, посветено на онлайн дейностите на обществените организации за радиотелевизионно разпространение. Това е едно много изчерпателно проучване с много интересни данни и то ще е в основата на нашата работа тук в Комисията по култура и образование. А сега колегата Камера Верт е сред нас. Тя е докладчик по доклада свързани пряко с темата и преразглеждането на режима за авторски права. Всички тези теми са пряко свързани и те значи, че ние ще бъдем много активни като ще дам думата на следните колеги. Mulțumesc. Uh, е, please. Look. întrebare. Е, е, Бих искал да започна с един въпрос. има един вид е, технологически канибализъм тук, тъй като от е, технологична гледна точка тук на практика киното е, е унищожено от телевизията. А телевизията сега на своя е погълната и унищожена от е, интернет. Същото върши и за печатната преса. Така че е, всъщност скоростта на напредъка на технологията е отговорен за това развитие. Ще ви дам един пример от моята страна, който според мен е много красноречив. В а, Румъния има много богат а, сектор на радиотелевизионното разпространение. Имаме много обществени телевизионни канали, но напоследък и те започват да губят а, почва защото част от тях вече са със смесена собственост. Те получават смесено финансиране и от обществени средства, и от частния сектор. Но въпреки това тези обществени телевизионни канали са пред фалит. Затова искам да се върна с въпроса към Европейската аудиовизуална обсерватория. Наясно ли са с това положение в нашата страна и ако да, имате ли някакъв съвет за нашата държава? Дали може да направи аудит или нещо друго? Благодаря ви. Петра, имате думата. Благодаря. Благодаря ви за презентациите, които според мен показаха действително колко различна е ситуацията в отделните държави членки. Да, ние имаме действително законодателство в рамките на Европейския съюз, най-вече в рамките на директивата за аудиовизуалните медийни услуги, но все пак основните компетенции са в държавите членки. И когато говорим за конкуренция и за различни видове разпространение, ми се струва, че това означение линейна, не линейна или линейно, не линейно вече не са много точни и убедителни. В днешно време се използват вече съвсем други форми на времето в Германия е, ние възприехме британския модел по отношение на е, радио и телевизионното разпространение. Е, един добър модел, тъй като обществените радиа и телевизии изпълняват в крайна сметка обществени поръчки и основната им задача е да предлагат на населението информация, забавни програми и да допринасят за формирането на волята и на разбиранията на гражданите. Някои обаче твърдят, че тази обществена поръчка, така да се каже, вече не е валидна в днешно време. ВДР, Западно-германското радио и телевизия, има обаче и негативен опит в това отношение. Много се измъчиха хората там, за да изградят именно един такъв модел на основата на тристепенния тест твърде много частни фирми, които се занимават с медии, се побогатиха оценявайки начина по който различните оператори изпълняват обществената си поръчка. Да, естествено, обществената поръчка е, е тясно свързана с е, е въпроса къде точно остава разпространението, дали и как по кабел, сателит, е, онлайн, е, интернет и така нататък. И въпросът, който стои сега пред нас е дали е, този нов тест, това ново изпитване на обществената поръчка трябва да се осъществи сега, като имаме предвид вече и разпространението онлайн е, в интернет среда. Вие знаете, че е, има много, все повече платформи за видео е, по заявка. Netflix е една от тези платформи. Ние в Германия наблюдаваме този феномен от близо две години. От една страна по линията на картелното право се забрани, да кажем, специално по отношение на разпространението едно такава видео по заявка от друга страна, Амазон си позволява какво ли не и то, и дейността на Амазон не е разпространена във връзка с DVD или нещо друго. Вие можете пак да си получите това, което търсите и то на много прилична цена по линия на Амазон. Така че, когато се ръководим от законите за конкуренцията, антикартелното право и така нататък, трябва да имаме предвид, в крайна сметка, е, доколко е, така, е, успяваме да обхванем цялата среда, в която става това разпространение. Да, и в Германия, и в САЩ, и в Великобритания информирането, неограничения достъп до информация са много важни, но Но се срещаме непрекъснато с един друг проблем. Много често като че ли се обърква държавна телевизия с публично-правна телевизия или това, което сега наричаме обществено радио и телевизионно разпространение какво е влиянието в крайна сметка на правителствата, на държавните органи върху така наречените публично-правни предаватели или оператори. И е, дали е, понякога едно прекалено е, или неправилно вмешателство не нарушава в крайна сметка и възможностите на е, предавателите и на програмите да изпълняват тяхната обществена поръчка. Имате треса. Много интересен въпрос, наистина. Аз ще дам думата на колегата Фераян. Да, благодаря ви. Благодаря за това, че сте тук и споделихте с нас информацията, за която разполагате. Много важно е да продължим в тясно сътрудничество, да работим с вашата обсерватория, тъй като тук в нашата комисия ние сме си поставили е, задачата да подпомогнем развитието на медиите е, изобщо и най-вече е, общественото радио и телевизионно разпространение. Освен това, през следващата година ще работим вече много усилено по реформата на директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Е, какво е развитието на е, общественото радио и телевизия е, на фона на цялото развитие на различни форми на медии, най-вече на интернет? Дали е, можем да говорим за някаква конвергенция, е, която, да кажем, се оказва и спънка, и пречка, и се отразява негативно върху изпълнението на обществената поръчка, която е най-характерната за черта, в крайна сметка, на общественото радио и телевизионно разпространение. Когато говорим за видео по заявка, веднага виждаме колко Тесни са рамките, в които можем да се движим. Естествено, че и рекламите, и набирането на финансови средства по линия на рекламата е един много важен момент. Вие говорихте за това, че има различни модели за финансиране, има възможности за публично-частни партньорства, но какви са възможностите за оказване на влияние върху съдържанието в рамките на тези нови и различни форми? дали се запазва многообразието в днешно време или всъщност в интернет става дума най-вече за използване на правото на копиране или на, понякога и за злоупотреба с авторски права, най-вече по отношение на конкурентното право, по отношение на е, обществено-правните е, предаватели би трябвало е, да се има предвид естествено и авторското право. Как може да се филтрира информацията в този смисъл? Благодаря, Сабин. Госпожа Лох, има думата. Uh, thank you very much. Много ви благодаря за изложенията. Действително това е един много сложен мултипластов сектор. Аз искам да знам няколко прости въпроса. Бих искала да знам как вашата дейност да взима предвид специфичните потребности на децата и на младите зрители. Много често тях някак си ги забравяме, а те са зрителите на бъдещето. Те са потребители на много голям брой специфично зададени за тях продукти. Не знам дали достатъчно се взима предвид тяхното мнение. Аз лично съм работила с млади хора и с деца. Знам колкото отлични идеи имат те, така че може би трябва да помислите как да ги включите. А по въпроса за разнообразието, в моята страна се стигна до следното положение. Една малко по-възрастна жена, говорител или в BBC, беше принудена тихомълком да се пенсионира, защото че по-възрастни от нея колеги мъже продължават да работят в BBC. Мисля, че това е една важна история. Може би трябва да зададем въпроса кого виждаме, кого гледаме на телевизионния екран. в този конкретен случай тя спечели, но аз не виждам разнообразието, което бих искала да видя на малкия екран и се питам какво вие можете да направите по въпроса. Грация, Джули. E ora la collega... Благодаря. Джули думата има госпожа Шойдова. Важена пани председателя, бих тя подякова. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за направеното проучване. Смятам, че обществените медии са от съществено значение за развитието на всяко демократично общество. И аз гледам на това получване от тази гледна точка. Смятам, че обществените медии би следвало да са в крак с технологиите на бъдещето, включително и с онлайн съдържанието. И тук се постига, поставя въпроса за финансирането. Твърдите, че медиите с по-голямо финансиране имат и повече зрители, с изключение в Полша. В Полша публичният сектор е с, на трето място по финансиране, но на място по гледаемост. Как стига до това положение? И от технологична гледна точка се питам какво решение може да се намери, защото би трябвало да се насочим и към медиите, които използват младите хора, тъй като младите хора вече не гледат телевизия и не слушат радио. Разбира се, финансирането от съществено значение, но то не е единственият важен елемент. Изготвили сте проучване, в което взимате предвид броя на зрителите като мярка за ефективност на съответната услуга за обществено радио и телевизионно разпространение. но с това има, искате да вземете предвид и добавената стойност на съответният обществен оператор. А, няма време да се запозная изчерпателно с вашето проучване, но се питам, има ли някакъв а, общ преглед, а, обща оценка на тестовете, които се, които се осъществяват държавите членки? Има ли точно такива тестове в Чешката република? Аз поне не знам за такива. Това беше първият ми въпрос. Какво правите с резултатите от тези тестове за обществена добавена стойност? Grazie. Благодаря ви. Сега думата има госпожа Турито. Thank you very much. As for my side... Много ви благодаря. И аз на своя страна бих искала да ви благодаря за изложението. Споменахте четири държави, които имат общо взето ясно разбиране или ясно определение за обхвата на обществените радиотелевизионни услуги в интернет, останалите нямат. Каква е причината за това и ако случаят е такъв, как може да ги насърчите да променят своето определение, защото те трябва да имат яснота какво е присъствието на обществените медии онлайн? А, вторият ми въпрос е свързан с, с, с преразглеждане на директивата за аудиовизуалните услуги обсъждаме въпроса дали трябва да се направи разграничение между линейни и нелинейни услуги, както беше до сега, или това разграничение би следвало да се премахне. Питам се, имате ли ви някаква позиция по този въпрос? Благодаря ви, госпожа Динов и последният ни оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря най-напред на гостите ни за присъствието днес тук. В дебатата в момента се съсредоточаваме най-вече върху интернета. Но аз имам един въпрос, който отдавна вълнува традиционната телевизия, а именно делегациите с някои телевизионни канали, т.е. 10, например 10% за независим продукти за независимо съдържание. Подобни дерогации продължават да съществуват в Италия, например, но те ясно нарушават европейското законодателство и също така това са дерогации, които много често са в ущърп на по-малките европейски автори, защото стига до възможно доминиращите позиции на дадени оператори. Така че се питам нещо за този въпрос и дали имате някакво, някакво решение. Благодаря ви, благодаря на всички колеги. Аз бих искала да направя един коментар. Струва ми се, че днешното изслушване и почването, което ни представихте и допълващите въпроси, които зададохме. Всичко цялата тази работа е насочена в една и съща насока. Целта, разбира се, не е да се премахнат различните модели за разпространение, които съществуват в момента, но в контекста на прекъщата директивата за, за аудиовизуалните услуги трябва да се спрем върху няколко основни аспекти, които се оказват и основните предизвикателства. Трябва да насърчаваме дуалният модел, публично и обществено разпространение, предвид новото класификация, което представлява разпространението в интернет, но така също така и сме много наясно какви са задълженията и правата, които би трябвало да са гарантирани и които дават а, определени правомощия и определен смисъл съществуването на обществени радио и телевизионни оператори и подкрепата им като конкурентоспособни спрямо частните сектори. В известна степен всички оператори разпространяват съдържание, но тук се оставя и въпроса за редакционните екипи, за редакциите, защото в един момент се поставя въпроса за конкуренцията, особено в интернет – И е важно да има ясна правна уредба за изготвящите съдържанието и носещите редакционна отговорност. Не знам в какъв реч да искате да отговорите. Че въпроси имаше дадени всички, към всички ви. Имате думата. Thank you. Thank you for all the... Благодаря за вашите въпроси. Разбира се, можем да обсъждаме тези теми целия ден, но, но За съжаление, ще трябва малко да, да, да бъда малко по... малко а, ентусиазъм на вашите очаквания. Тук не... Ти, вие искате нашето мнение. Ние нямаме мнение ние всъщност не можем да изразяваме мнение, не можем да кажем ние мислим така или така, това е добъл или друг, този модел е по-добър от друг, ние просто предоставяме факти и информация, а вие сами вадите заключения, защото това не е нашата роля, не е нашата работа. Но сега, да, нека, нека да се върнем към Румъния. Да, докладваме. Да, в а, нашото списание Айрис положението на Румъния бе описано, така че ние знаеме какво, какво, как, какво става в страната. Те знаят на основата на нашите публикации как, какво трябва да направят, така че ако искате, ще го направите. Така че, ако имаме официално искане, можем да дадем и конкретно мнение. Но, разбира се, наистина докладваме за положението и в останалите европейски страни. Можем дори да правиме това и за извън Европа. Колкото до а, тестовете. А, които провеждаме, провеждат тестовете за обществена добавена стойност. Те бяха направени а, на а, над 1000 канала, продължение на 11 месеца, така че относно ролята на европейския регулатор и с цел а, ограничаването на европейските а, разпространители или услуги, в, в, като това става за сметка на а, извън европейските оператори. Да, наистина има правила, които правилата въжат на европейските оператори, но не и за извън Европа. Също времено имаме и хармонизация в Европа. Що с... Но знаете, че вече в вече можете сами да потърсите услугите, които са на най-ниска цена. Защото знаете, че в един свят на онлайн това става много лесно, но Сега малко трудно е да се каже, примерно, за публичните разпространители, доколко държавата участва в а, тяхното финансиране. А, например, в а, Германия ние имаме едно изследване на тази тема, направихме, а, е, изработихме доклад. Колкото в един все по-цифровизиран свят. Знаете, че най- най- най-важното е да бъдем, да, да следваме развитието на технологията колкото се може по-бързо. Сега, колкото до наблюдаването на отделните оператори, е, трудно, колкото до редакционната отговорност или отговорността на отделните редакционни екипи. Наистина това е един много сложен въпрос. Може би бихме могли да ви предоставиме съответните методология или насоки, но приложението и тълкуването е доста е, трудно. Колкото до децата, знаете, че имаме правила за, за защита на младите и подрастващи, но в крайна сметка Необходимо е да работим и в по-тясно сътрудничество с потребителските асоциации, защото е важно те да работят в тясно сътрудничество с нас и включително и по въпросите свързани с защитата на децата. А колкото до тест, тестовете, за обществена добавена стойност. Може би и Майя може да отговори на този въпрос. Ще се опитам да отговоря на въпросите и дефи... дефиницията на Remit онлайн все още няма оценка на добра или лоша дефиниция. Всъщност целта беше да се представи едно състояние, състоянието на нещата в областта на законодателство. Но колкото дефинициите се различават една от друга, толкова по-трудно е да направиме сравнение. Разбира се, ние изработваме модели и можем да речеме, да се опитаме да, някакви, да направим някакви заключения, но ако имаме 28 модела, малко трудно може да да постигнем до някакво укрупняване на моделите. Колкото до четирите страни, просто искам да кажа, че тук не можем да кажем, че нещата са по-добри или по-лоши, но просто разполагаме с една много по-ясна картина на нещата. Колкото децата, нека да, да, да да спомена един доклад. Става дума за доклад за закрила на децата в конвергиращият е, цифровизиран е, медиен свят. Раз, има, съществуват е, инструменти за защита, за закрила, както и различни е, модели, от които държавите членки могат да, да избират, тъй като тук нямаме кой знае каква хормонизация. Колкото до, мало, до малолетните и защитата на закрилата на малолетните, тук също има една много така малка хармони, хармонизация, но какво е подходящо или неподходящо, какво е за деца или не за деца. Всичко това зависи до голяма степен от националната култура, от националните традиции. Така че е, сравнението на моделите в е, този смисъл е твърде трудно. Така че, но аз ви препоръчвам да прочетете този доклад. Също така споменахте проблема свързан с независимите продукциите. Знаете, че на вебсайда на комисията има публикуван наш доклад. Става дума всъщност за медийния пазар по заявки, както включително и един преглед на задължителните така наречени европейски квоти за програмиране и разпространение. включително и резултатите. Разбира се, не, не наша работа не е да казваме дали директивата се прилага правилно или не, но просто вие сами бихте могли да направите вашите заключения. Също така бе спомената финансирането и дела на аудиторията. Сега, не знам каква, в какъв смисъл беше зададен въпросът. Целта не е да се направи оценка. Защото в а, нали, не, не можем да, разбира се, да сравняваме степента на финансиране с, с съдържанието. А, факт, факта, че има много средства не означава, че съдържанието непременно ще е добро или това, че има много зрители също не означава, че съдържанието е добро. Понякога тук става дума въпрос за, за мода и така нататък. Но въпросът е да има съпоста, съпост, сравними ем, компоненти. А, сега конвергенцията, платформите, конкуренцията. Може би ще остава, ще помоля Жил да отговори на този въпрос, защото тук става дума повече за економически пазарни аспекти, а не за правни. А, е, така че ще остава Жил да отговори на тези въпроси. Благодаря, господин Фонтен. Благодаря. Сега бих искал да се спра на два аспекта, ако бяха повдигнати. Връзката между разпространителя и независимия продуцент – разполагаме с някои цифри. Често разпространителя участва в финансирането на продукцията и If Самодян. Така че много, много, много, много често всъщност участ, уч, участието на разпространителя не е, е отразено в е, цялостното финансиране, но това се отразява на дела на аудиторията, както каза Сюзан ние нямаме, наш, не е наша работа да изразяваме мнения, но навлизането на нови оператори на пазара при, за така разшир, разшир, разширяване на различните услуги по заявка доведе до едно разширяване на един пазар, който на практика не съществуваше едно време и е, новите оператори, и по-специално американските оператори, просто е, дават един много голям широк обхват на несъществуващи до този момент пазари и съответно поле и за производителите. Благодаря. Ще разгледаме в е, подробно всички документи и е, информативни документи, които ни предоставихте, но може би пък сега да дадем думата на представителката на, на, на генерална дирекция Конекта за въпросите, свързани с държавите членки, основните принципи, малолетните, принципите, които трябва да прилагат държавите членки, защита образа на имиджа на жена, образа на жената, имиджа на жената. Мисля, че за всички тези въпроси и проблеми разполагаме с данни в съответните бази данни. Затова давам думата на представителката на комисията. И наистина в а, съвместно бихме могли нали, да работиме по данните преди преразглеждането на текста. Това ще спомогне също така и ще улесни и работата на нашите докладчици. Надявам се, че по обсерваторията ще продължи да бъде източник и, и, на информация. Благодаря ви. Благодаря много за публикацията и за презентациите. Ние естествено сме заинтересовани да работим в тясно сътрудничество с обсерваторията и го правим е, най-вече по отношение на обмена на данни. И естествено в рамките на реформата на е, директивата за аудиовизуалните услуги е, разчитаме много на данните от базата данни Мавис. Много интересни са препоръките в е, доклада, както и е, цялата фактология, която е изложена в него. Естествено, както стана ясно, е, субсидиарността е в центъра. Амстердамския протокол е изложил много точно нещата. Комисарят Етингер в Мюнхен вече заяви, че ние действително а, високо ценим двойната, а, така да се каже, дуалната система а, на а, оператори в рамките на общественото радио и телевизионно разпространение и частните оператори. И, и отново ще цитирам а, или ще перифразирам а, комисаря Тингер. Естествено, че когато Става дума за обществено разпространение, развитието на медиите, на интернет представлява едно голямо предизвикателство в работата на обществените оператори. Те ще трябва да прехвърлят една част от съдържанието, което предлагат в рамките на тяхните традиционни програми на интернет. Е, това естествено е голяма възможност, е, не само предизвикателство. Е, както знаете, директивата за аудиовизуалните медийни услуги е поставила акцента също и върху опазването на нашите деца и млади хора, малолетни и непълнолетни. Отново ще се акцентуира върху тези аспекти и те ще въжат естествено не само за обществените, за публично-правните е, радио и телевизия, е, но и за частните оператори. Е, и как точно е, е, в това твърде многообразно пространство, е, имам предвид най-вече интернет средата, може да се е, осигури необходимото обществено значимо демократично съдържание. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря много и на представителите на обсерваторията. Благодаря им за презентациите, за отговора на въпросите. Благодаря за публикацията, която ни предоставиха и оставаме в връзка. Благодаря.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 Знаете, че е, има едно съобщение за е, цифровия на пазар. Три са основните линии в това развитие от е, потребителите, онлайн услугите и съответните условия в рамките на е, мрежите и то на разрастващите се мрежи, както и приноса на държавите в е, цифровата е, програма за Европа е, ще има няколко доклада по тези теми, е, като тук става дума най-вече за акта за вътрешния пазар. И в случая е водещата комисия, но и Трелибе и нашата комисия са асоциирани. Това е съгласно членове 55 и 54 от правилника ни. Знаете, че водихме люти битки преди да се вземе това решение. И така, когато става дума за цифровия единен пазар и акта, асоциираните комисии така успяхме да наложим нашата воля, изработват и съответните становища и имат възможност да се произнесат, но само по частите, по които са компетентни. Така че много ви моля, когато работите по измененията във връзка с доклада и темата към акция цифрови единен пазар да се съобразявате с нашите компетенции в комисията. А това означава, че е, е, ще се спрем най-вече на е, 3-2. Тук става дума за наши компетенции, е, за аудиовизуалните медии, и медийната мрежа 20, и рамка 21 век, след това 431 дигиталните цифровите умения, нещо изключително важно в това отношение в сферата на образованието и учебните съведения в Европейския съюз. Това са най-вече наши компетенции и времено споделени компетенции, най-вече във връзка с достъпа към цифрово съдържание и моделите за финансиране и накрая съгласно 53-ти член от нашия правилник ще можем да се произнесем и по културното съдържание, най-вече е, във връзка с е, раздел 331, ролята е, на онлайн платформите. Ето това са сферите, в които ние действително имаме компетенции, самостоятелни или споделени. Съжалявам, че отнех няколко минути е, във връзка с тази информация, но сега вече давам думата на нашия докладчик Петра. Да, благодаря. Благодаря, Силвия. Благодаря ти и за е, това, което си успяла да постигнеш в рамките на председателския съвет. Е, действително. Е, трудна е била задачата ти. Ние виждаме и какви са компетенциите в рамките на нашата комисия а, относно цифровия пазар. А, въпросите са сложни и също време имаме общи, споделени, а, самостоятелни а, правомощия, най-вече с ИТРА и с ИМКО а, споделяме. А, и делим някакви компетенции, но също и с Юри, и с Либе, и с Комисията по заедостта, но и економическата, и транспортната комисия имат възможност по определени теми да се произнесат, така че много моля всички, които възнамеряват да внесат някакви изменения, да се съобразяват с е, обхвата на нашите правомощия. Защото ако не се придържаме към компетенциите си, тогава е, само ще осложним и удължим целият този процес е, във връзка с акта за цифровия единен пазар. по отношение на аудиовизуалните е, и медийни е, е, услуги, т.е. по раздел 3.2, а освен това също и по цифровите умения, заедно с Комисията по заедостта заедно с комисията Юри ще се произнасяме по авторските права. След това по член 53+, плюс, става дума за член от правилника във връзка с онлайн платформата, нещата стават още по-сложни, така че как точно ще си разделим всички тези правомощия между комисиите, в момента, откровено казано, не ми е съвсем ясно, но през следващите години очевидно ще работим по акта за цифровия единен пазар. Той ще ни съпровожда, кажи речи, до края на мандата. А всъщност аз нямах е, възможност да правя дълго становище, точно 1200 знака. Дори малко повече съм, е, знака съм включила, отколкото ми е позволено. Опитала съм се да включа всички от тези е, правомощия е, на нашата комисия и всичко това, което ме вълнува. От една страна цифровите умения е, и компетенции не бива да се забравят, защото и те са част от нашите е, е, правомощия. Ще включа нещичко и по този въпрос. Смятам, че в Европа ние се нуждаем от много повече ангажимент, най-вече по отношение на развитието на тези умения. Когато говорим за тези умения тук, имаме предвид най-вече процеса на учене през целия живот. Т.е. още от детската градина, от ясата, ако щете, дори до завършване на университета и по-нататък по време на професионалното развитие на човека трябва да се обръща внимание на цифровите умения, но естествено, когато говорим за учебния процес, трябва да се обърне особено внимание и на уменията и знанията на самите преподаватели, на възпитателите. Защото най-вече по този начин ние ще е, помогнем на нашите деца и така и ще, им, е, ще ги опазим най-добре. През изминалите два легислатурни периода Европейския парламент работи по тези теми. От една страна доклада на е, Сабина Фехайн във връзка с конвергенцията и моят доклад за свързаната телевизия но също и по въпросите за това как е, ще развиваме аудиовизуалните услуги е, на бъдещето, как ще се намира и как ще е, се предлага съдържанието в интернет и то съдържание под редакционна отговорност, как ще облегчим достъпа до едно такова съдържание Естествено, как точно ще се е, е, формират, как, какъв точно ще бъде дизайна на е, платформите онлайн, това е също един важен въпрос. Аудиовизуалните медийни услуги във връзка с необходимостта от регулиране на платформите и посредниците. Е, рефинансирането, как точно ще се е, осъществи това. Всъщност е, медийните оператори се нуждаят от средства, естествено, за да могат да предоставят в подходяща форма, в удобен за ползване вид това съдържание, за което говорим съдържанието под редакционна отговорност и въпросите свързани с конкуренцията, с спазването на правилата за лоялна конкуренция трябва да намерят отражение авторско право и така нататък. Във връзка с понятието платформа, веднага се изправяме пред въпроса за отговорността. Законното съдържание, в кои случаи то може да се предоставя, какви са възможностите за предоставяне на достъп до такова съдържание. Естествено всичко е свързано и с финанси. И опазването на медиите, на медийната среда от нежеланото незаконно съдържание трябва да внимаваме, естествено, когато уреждаме въпроса за отговорността, за да не прекалим така, че в крайна сметка да ограничим достъпа. В никакъв случай не бива твърде много да контролираме. Естествено, че става дума за авторски права, за заплащане на авторите на произведения, които се включват, но най-вече ще можем да осигурим а, за изключване на незаконно съдържание, като а, осигурим, като гарантираме достъп а, до законното, легалното съдържание. Трябва да се създадат съответните процедури, съответните пътища и пътеки, които предоставят е, е, в крайна сметка достъпа до законното, легалното съдържание. Не би трябвало нещата да са толкова сложни, че хората изобщо да не могат да стигнат до желаното и търсено съдържание. Заплащането на авторите е, до този момент, като че ли нито един човек на изкуството не е спечелил от интернет, бих казала, нито едно евро, така че това е въпрос, който трябва на всяка цена да обсъдим в рамките на цифровия свят. Не бива да пренебрегваме и въпроса за възнагражденията на авторите. По отношение на блокираното съдържание е, сме говорили вече и е, не бива в никакъв случай да е, пренебрегваме темата. Също времено е, ще напомня за е, думите на е, комисаря Етингер за това, че в някои случаи е, трябва да се блокира така нареченото премиум съдържание, защото само паневропейски лицензии за определени продукции ще затруднят нещата и ще създадат твърде много бариери пред културното многообразие на Европа. Трябва много добре да е, премислим всичко това и да намерим някакво разумно решение, защото въпросът е сложен и е, твърде деликатен. Прехвърлянето на е, законно придобито съдържание в дадена държава член, е, но да кажем. Е, Sky или е, някой друг оператор желае да прехвърли от една държава член в друга държава член това съдържание, все едно по какъв път и с какви технически средства. Да, мисля, че тук техниката и технологията предлага много възможности, така че ще трябва да помислим за това. Ще можем да видим как точно стоят нещата и в другите директиви, които уреждат традиционното прехвърляне на определено авторско произведение или съдържание и да се възползваме от вече събрания опит. Има естествено много-много въпроси, които трябва да обсъдим. Много идеи сме обсъждали заедно с вас. Ще трябва просто да съберем отново всичко това, което сме изработили през годините, но естествено да чуем и да напишем на хартия и новите си идеи, и регулирането на платформите и така наречения блокинг и блокинг ще трябва да стоят отново в центъра на вниманието. Благодаря на Петра за това, че е, така и ясно изложи мислите си. Давам думата на колегите. Благодаря на Петра за това, макар и кратко съдържание, което обаче е съвсем ясно е, е, формулирано. А освен това чухме и допълнителните е, обяснения на Петра. Естествено, че тук в комисията ние имаме много повече неща, които можем да си кажем. Петра и в е, е, рамките на предишни заседания е говорила много по тази тема и във връзка с медийните компетенции и цифровите умения и защитата на малолетни от непозволено съдържание в интернет. Всичко това естествено е обсъждано многократно и бихме могли е, отново да видим как ще се включи в този доклад. Чрез измененията се надявам, че ще можем да допринесем е, към усилията на Петра Камераверт. Сега е, мога да кажа само, че се радвам, че ще имаме възможност да работим по темата. Говорили сме и за авторските права, е, и преди това Петра е говорила за тях. Тук ще спомена само основните, ключовите думи, които трябва да ни ръководят в търсенето на едни конструктивни е, решения, без е, доза популизъм в всички сектори, да кажем кино, спорт, Петра Камера е, е, многократно е участвала в дискусии в Брюксел, както и в, у дома в Германия. И има е, една малка общност, така да се каже, която виж, желала да се справи с въпроса, който вълнува тези хора, а именно в момента, в който се излучва едно предаване в САЩ или в Великобритания, BBC, по същото време вече можеш да го намериш на някоя платформа те не виждат смисъл нещата да се забавят и едва след два месеца, да кажем, да го видиш или в интернет, или в кината, ако става дума за филм. Да, добре. Трябва да видим какво ще бъде нашето становище именно по този въпрос, както и по достъпа онлайн по всяко време преносимостта на съдържанието, многообразието. Естествено, че аз бих искала да виждам не само, така да се каже, утвърдените вече продукти, но и много-много нови продукти, които междувременно вече се появяват в различни части на света и в различни части на Европа. Така че е, ще трябва да е, помислим по всички тези въпроси. Аз съм сигурна, че ще намерим едно балансирано становище за комисията. Е, госпожа Трюса. А, не, пардон. Господин Троевски. Най-напред бих искал да изкажа симпатията си към вас като докладчик, знам, че темата е много сложна, така че да, благодаря ви, но също така и поздравления за проявената смелост да се вземете с един толкова сложен сектор. А сега бих искала да, бих искала да се спра на три основни елемента. Първият тук се, в този сектор се сблъскват технологията, правото и съдържанието т.е. съдържанието на разположение на цифровият пазар. По отношение на първият аспект, по отношение на технологията, ние имаме, нямаме никакви правомощия. От време на време можем да изкажем какви са желанията ни, т.е. бихме искали да има неутрални технологии, но това си става, според мен, основно едно чисто наше желание – отношение на правните аспекти, разбира се, Комисията по правни въпроси има правомощията, а ние трябва да се спрем основно на необходимостта да се спазва режима на авторските права. Това е единственото, което бихме могли да, за което може да настояваме от правна гледна точка. И накрая по отношение на съдържанието. Тук правомощията ни са доста по-големи и трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме, че по отношение на съдържанието сме гарантирали следното. Първо, достъпност. Трябва ясно да заявим, че нито технологията, нито правните разпоредби би следвало да ограничават потребителите по отношение на достъпа им до съдържание и в частност до съдържание с образователен характер или съдържание с добавена стойност. И още нещо. Смятам, че трябва много внимателно да формулираме своите изказвания. В първот, е, първият параграф е, се изказва желание за премахване на разграничаването между линейни и нелинейни услуги. Тук трябва много ясно да видим какво точно имаме предвид, е, защото премахването на разделението между линейни и нелинейни, не, нелинейни услуги извинете, не е възможно във всички правни текстове тъй като по отношение на линейните услуги имаме много по-широки правомощия в сравнение с нелинейните услуги, които до голяма степен са с, с търговски характер. И още нещо. Трябва да се борим за спазването на авторските права. Едновременно с това трябва да се борим за достъпа до културно съдържание. Но е, добре знаем, че компромисът между двете е много сложен. Знаем, че авторските права понякога надхвърлят правата на самият конкретен автор по редица причини много случаи самите автори са загубили част от своите авторски права или са в процес на загубата им. Така че ако искаме да защитаваме авторските права, трябва да настояваме върху най-важното за нас, а именно правата на самите е, творци, на авторите, а не на посредничните агенции, които много често не третират добре самите автори. Е, Благодаря на Петра за усилията и за ясното представяне на темите, по които трябва да поработим. От моя страна е, ще е, кажа, че те подкрепям изцяло. Нуждаем се от ясна дефиниция за аудиовизуалните медийни услуги. Е, вече сме говорили за това, че трябва да говорим за намиране, за достъп до съдържание под редакционна отговорност е, и е, естествено и в рамките на мрежата трябва да е ясно къде точно е мястото на това съдържание, така че и ползвателите да го намират бързо и ясно. Да, е, компетентното възпитание е естествено най-добрата защита на младите хора. На как точно ще е, формулираме и регламентираме нещата? Естествено, че има е, е, отговорност, но въпросът е как точно трябва да се е, уточнят правилата. Е, важното е най-вече е, всяка държава за себе си да определи съвсем точно и категорично е, отговорността и начина по който ще я прилага, когато става дума за незаконно, за пиратско съдържание в интернет. Е, е, геоблокирането, е, това е наистина много сложна тема, но когато става дума за сравнително малко по, желаещи да заплащат допълнително, да кажем, дадено и е, съдържание, е, което се върти в света, тогава да, е, естествено, това не е въпрос, който непременно трябва да стои в центъра на вниманието ни. Въпросът е обаче как ще се процедира по отношение на правата на продуцентите. И паневропейските лицензии. Много важно е, естествено, е, да уредим и този въпрос. Той е важен и за ползвателите, и за тези, които го предлагат. Но ми се струва, че тук трябва да обсъдим нещата много е, подробно. И какво разбираш точно е, под преми, премиум съдържание? Хубаво е да ни обясниш какво влагаш в това понятие. И след това абонаментните права, авторските права, да кажем как ще се прехвърлят, каква е, е възможността за пренасяне на такива права и в рамките на новия цифров свят. Благодаря. Благодаря ви. Давам думата на Европейската комисия. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Комисията по култура, благодаря ви за идеите ви. Те вече са много ясни, което никак не ме, не ме очудват, защото, както вече споменахте, вече сте изготвили два доклада по тази тема. Така че разполагате с много стабилна основа и с много добри познания по темата. Смятам, че правилно сте определили основните аспекти и правилно се спирате на въпроса за приложно поле на директивата за аудиовизуалните услуги. Действително въпросът е доста чувствителен, той е в сърцевината на дебата. Радвам се, че в същият доклад споменавате и въпроса за платформите и за авторските права, защото, въпрос, защото има връзка между Сложното поле на директивата и въпроса за платформите и за авторските права. Това са теми, които непрестанно се повтарят и по въпроса за а, акта за един цифров пазар и по директива за визуалните услуги и в контекста на борбата срещу пиратството и незаконното съдържание в интернет. Така че наистина е много важно да разгледаме всеки въпрос в съответният му контекст. В някои случаи действително има припокриване, но в някои случаи трябва да има и ясно разделение. Затова е положително, затова смятам, че вашия подход е много уместен. гледна точка на процеса ни на работа. Знаете, че в момента приключваме консулта... публичната консултация по директивата за адресованите услуги. Също така приключваме с процедурата по Рефит и всъщност доста сме напреднали в оценката си, но разбира се ще се запознаем с всички отговори, които сме получили в контекста на процедурата по, по публични консултации. На 24 септември ще започне публичната консултация за платформите по отношение за авторското право, ами знаете добре какви са предизвикателствата, както самите вие казахте, трябва да се намери доброто равновесие между достъпът до онлайн услуги и борбата срещу незаконното съдържание и пиратството. Споменахте всички въпроси, преноса на съдържание, геоблокирането. Всички тези въпроси са обхванати в нашата оценка. Основният въпрос е сега и да видим какви стъпки би следвало да предприемем от тук нататък. Разбира се, правим цялостна оценка, но може би има различни мерки, които може да предложим за постигане на целите, които сме си поставили. Знаете, че на месец ще бъде представена новата работна програма на комисията за 2016 година. И там вече ще са изложени конкретните стъпки в областта на авторските права. Благодаря ви. Благодаря ви за направените коментари. Бих искала да припомня два важни елемента. Първо, благодаря на Петка за разискването, Това беше много важно. А да, сетих се какво иска да кажа. Преди да дам думата на Петра, бих искала да ви припомня, че бихме желали отблизо да следим процеса на изготвянето на тази директива, която споменахте. Петра? Благодаря. Благодаря на колегите за въпросите и коментарите. С техниката и авторските права не съм съвсем съгласна. Не случайно и с Итри и с Имко делим, така да се каже, правомощията по темата. А, аз от части съм засегнала а, а, тези въпроси. Естествено по отношение на бъдещето и най-вече в духа на технологична неутралност трябва да уредим въпросите в директивата за аудиовизуалните услуги. А, въпроса за редакционното оформление и за отговорността също ще намерят отражение в директивата. Но въпроса за неутралността на техниката и най-вече по основния въпрос авторско право. Както от гледна точка на ползвателя, така и от гледна точка на автора. Говорихме вече за достъпност на информацията, за начина по който тя ще се открива, за нейната за бързата разпознаваемост на, тази, е, на това съдържание Колегите споменаха и за това как точно всъщност ще се формират и изискванията по отношение на представянето на съдържанието. Ще говорим естествено и за кратките пътища и за кабелните оператори и така нататък, но днес се спираме най-вече на съществените въпроси във връзка с съдържанието. Да, когато говорим за разпространение на а, така нареченото премиум съдържание, имам преди да кажем Холивуд или изобщо някакво такава голямо име. на не можете в крайна сметка веднага да намерите съответното съдържание, било то филм или нещо друго в интернет, защото става дума за изключително скъпи авторски права и Европа обикновено няма да има възможност да, си го, да, да ги плати. Най-често по отношение на футболните матчове се поставя въпроса за така наречените права премиум. Всяка държава, естествено, по свой начин урежда въпроса и в зависимост от възможностите си, но въпросът според мен би трябвало да се обсъди и е, да се включи. Като че ли не съм забравила нищо, в общи линии това исках да ви кажа. И уверявам ви, надявам се, че ще има предложения за изменения. Радвам се от сега не ще трябва, естествено, да видим е, как точно ще формулираме нещата. Инак, както и ти каза, е, много от нещата вече са разработени под различна форма от нас. А, очевидно нещо не се разбираме добре, когато говорим за линейно и нелинейно. Не става дума за онлайн или не онлайн. Става дума за линейното е, излъчване на едно класическо телевизионно предаване, да кажем, линейното е, е навсякъде по света по едно и също време, а не линейното излъчване вече е по интернет, е, по заявка. Ето това е всъщност разликата. Е, така че е, в директивата за телевизионното разпространение и за телевизията вече е, внесохме така светлина по този въпрос. Сега ще трябва да помислим и тук как точно да е, разграничим е, линейното от нелинейното разпространение на съдържанието и дали изобщо е, все още се нуждаем от едно такова разграничение. Благодаря ти, Петра. Това беше първото разискване на доклада. Това беше наистина много ползотворно. Разбира се, както измененията ще дооформят окончателния вид на текста ни. Припомня ви, че крайният срок за внасяне на изменения е 30 септември. Гласуването в Комисия по култура ще бъде на 12 ноември, а на 10 септември в комисиите ИТРЕ и ИМКО. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Първо размяна на мнения с докладчика по доклада Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на Европейския съюз. Мисля, че няма нужда да ви припомням много интересното публично изслушване, което проведохме миналата седмица. Предполагам, че госпожа Уарт ще вземе преди част от споменатото време, на това изслушване. Благодаря ви. Че. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, дами и господа, че сте тук, за да ме, и ме подкрепяте в подготовката на този долог. Смятам, че диалогът никога не е бил по-важен от днес на кого говориме, как разговаряме. Това според, според мен са ключ, ключови въпроси за преодоляване на разпада и на а, отчуждаването в нашето общество. Така че много се радвам да изслушам вашите виждания, въпроси, предложения по доклада, който подготвям. Вече организирахме едно от заседанията на докладчиците в сянка. Ще има допълнителни с включително и с участието и приноса на гражданското общество. Целта на настоящия доклад е насърчаването на междукултурния диалог, културното разнообразие и начина по който ще насърчиме взаимното разбирателство, събуждайки у всеки европеец чувството на принадлежност. Целта е да можем Европа да, да се справи с предизвикателствата, проистичащи от дискриминацията, радикализацията, маргинализацията и економическите кризи. Необходим е диалог за по-добро взаимно разбирателство и по-лесно и по-добро е, приемане на чуждите стойности и ценности. Всичко това в контекста на, на сложен политически, економически економическа криза, когато все повече и повече има пропаст, която раз, разделя обикновените граждани от политическите елити. Е, доклада стъпва на четири основни теми. Първо, междукултурен диалог и участие. Второ, е, формалното и неформално образование и неговата е, роля за формиране на гражданите. Тук не, сте, дава, не става дума само за традиционното образование, което се предоставя от е, учителите. Тук младите хора и тяхното пъл, пълноправно участие в обществото. Мисля, че това е наистина нашата мечта и надежда на всички. И четвърто, борбата срещу расизма, хомофобията и всичко това, което води до екстремизъм. А, понятието уча, участие и овластяване на общностите е в сърцевината на този доклад. Аз прочетох до доклада за междукултурния диалог от 2008 година. Там има залегнали толкова хубави проекти, а, в крайна сметка резултатите не са такива, каквито участваме. Така че, може би трябва да видим кои части от този доклад и идеи бихме могли да включим отново в доклада. Също така участието на гражданското общество и въпрос, въпросите, които обсъдихме миналата седмица на изслушването. Не бяха само мои въпроси, въпроси, които аз задавам, а въпроси, които ми бяха задавани от гражданското общество. Още нещо. Млади, младите хора техното бъдеще и активно е, от гражданско участие. работа, работата с малцинствените общности, половото равноправие, спорта като аспект от междукултурния диалог, защото в крайна сметка ние отговаряме и за спорта, не само за изкуствата тук в нашата комисия. Също така и то историята и културното наследство, кои, това, не, това е инструмент, който трябва да да може да обединява хората, включително и включването на културното наследство на мигрантите в нашето наследство. Това е едно от така от нашите приоритети, една от ключовите теми, един от мандатите на нашата комисия, формално, неформално образование, ролята на преподавателите, насърчаването на многокултурния диалог във външните отношения. Имаше доста предложения в различните комисии, в различни доклади относно културното измерение на поли... в различните политики, така че всичко това трябва да намери място в този доклад. И разбира се, има и някои препоръки. Ще спра до тук, защото съм сигурна, че имате много какво да кажете по а, този доклад и предложение. Благодаря, Джули. Благодаря за това, че идентифицира всички тези основни а, въпроси, теми, а, които ще залегнат в твоя доклад, който е много... ще бъде многообразен. Господин Олвини. Ще се опитам да говоря на, на родния си език. Благодаря за този доклад. Наистина е добре, че успяхме да обсъдиме някои аспекти още преди, тук, преди това заседание. Докладчиците в Сянка споделиха различни виждания и се надявам, че те ще бъдат взети предвид от името на НП. И като докладчик в сянка на НП искам да кажа, че много важно е да направим едно наистина, една диагноза, един една структурирана картина на, на а, нещата. Да знаеме какво можем да направим и какво не можем. Да, разбира се, всички имаме. Идваме от различни културни традиции, но трябва да, да знаеме докъде можем да стигнем и какво можем да направим ни за друг. За мен е най-важното е човек да разбира и да бъде разбран. Мисля, че това е добра отправна точка. Това означава, че можете да разберете другия, да приемете от другия и просто да дадете всичко от вас, за да разберете мнението и вижданията на другият, дори ако неговите възгледи са много далечи и различни от вашите. Колкото до образованието, мисля, че наистина трябва също да се снеме една диагноза, да, се, да, да има намнеза на състоянието на образованието в момента. Много е важно също така да имаме явна представа и това е един от а, моите приоритети да наблегнеме на между културния диалог. В Лисабонския договор се а, всъщност се лежат а, основите на този дел. Става дума и за междурелигиозния а, диалог. Тук в Европа някои смятат, че религията и е свързана с миналото. А обаче в ежедневието виждаме, че това въобще не е така. Така че много е важно да изпратиме едно ново послание, едно послание, което да, да, да бъде много насочено за да, защото религията е много важна и пряко, и, пряко и коствено ни позволява да разбереме миналото на човека и същевременно ще ни позволи да разрешим конфликтите и да запазим мира в бъдеще. Не знам дали сте съгласни с мене, но ми се струва, че това е едно послание, което трябва много ясно да бъде изразено и насочено към бъдещето. Сега, ние имаме едно общо културно наследство, което ни обединява. И то е много важно. Когато се обръщаме към младите, когато разговаряме с младите, а ние трябва да го направиме, трябва да привличаме тяхното внимание върху ценностите, залегнали в нашето културно наследство. А, но за това ние трябва да, да се връщаме към нашите корени, да, да разбереме нашата е, европейска принадлежност, за да можем да я предадеме на идните поколения. Сега, плурализъм и екстремизъм. Мисля, че това са теми, които трябва да бъдат в а, центъра на нашето внимание. Трябва да създадем и да, да инициираме диалог, включително и с тези, които са в екстремите които са много далеч от нас. Културното разнообразие. Културното разнообразие е ли е, добавена, европейска добавена стойност или е бреме за обществото. Аз мисля, че това е проблем, който трябва да обсъдиме. И още нещо. Най-добрите практики, на тях трябва да се наблегне, наистина трябва да из из, излъчиме най-добрите практики и да ги разпространим. Много ви моля да бъдете малко по-кратки, защото не разполагаме с много време. Сега, колегата Здруевски, който също е докладчик в Сянка, не извинете, Каздоевски. Yeah nie szkodzi. Polskie nazwiska są do siebie pod... Говоря полски. Да, полските имена понякога си приличат или поне така звучат. Трудно е да обсъждаме един доклад, който все още не съществува. Разговаряхме на тези теми на заседанията на а, докладчиците в сянка. Ще има обаче един проблем и аз го изтъкнах още тогава за разбиране връз, връзката, коя, връзката между трите компонента залегнали в заглавието. Първо, насърчаването или рекламирането на европейските стойности, е, културното разнообразие и междукултурния диалог. Защо ще има проблеми? Защото има известно противопоставяне на три, между тези три компонента или аспекти. А сега, стойностите, ценности, ценностите са различни сега, кои от тях са основни, фундаментални и кои не. И какъв диалог можем да имаме с тези, които не споделят нашите основни ценности? Какъв вид диалог може да бъде проведен? Така че това са сложни проблеми. Диалога какво ще бъде ние да наложиме нашите ценности? Ако ние бъдем догматични, то това означава, че няма да водим истински диалог, така че е много сложно. Така че бих искал да, да видя по какъв начин а, докладчика ще а, разреши тези а, противоречия, защото тук става дума за философски противоречия. И колегата Маура. Благодаря, госпожо председател. Това е един много важен доклад по инициатива на нашата колега Джули Уорд. Струва ми се, че в момента сме в най-уместно и че сега е най- най-доброто време за а, обсъждане на разликите и многокултурния диалог, защото многокултурния диалог ще бъде най-добрия инструмент за решаване на, а, на кризата, пред която сте ми, сме изправени. Нека не забравиме, че продължават да умират мигранти, в морето на турските брегове. Вчера се каза, че ще се отвори отново сръбско-унгарската граница, но, но за всичко това има, проб, има проблемите, с които изпра, пред които е изправена из... Европа. Интегрирането на хора с култур, с друго културно наследство. Това ще, ще бъде възможност за Европа, плюс за Европа, а не трябва да бъде разглеждано като заплаха. Така че аз лично ще ще бъда радетел за новата културна дипломация на Европейския съюз. Културата може да се превърне в двигател на развитие на Европейския съюз. Аз, го, аз това съм го написал в доклада си за отношенията между Европейския съюз и ООН, който разгледахме миналата седмица. Също времено трябва да се, развият, да се развие сътрудничеството в ЮНЕСКО и защото декларацията на Конвенцията на ЮНЕСКО за културното между многообразие трябва да, включва, да включи нова глава, която да е, взема предвид специфичните обстоятелства, свързани с войните и конфликтите. И аз знаете, че съм постоянен докладчик на мястото на гражданина в Европа за насърчаване на многокултурното образование. Днес тези различни култури са част от общият а, европейски пейзаж, който се обогатява всеки ден благодарение на приноса на а, мигранти. Gracias, presidente. Sí. Um... Колегата Марагал има думата. Благодаря, госпожо председател. Обръщам се към госпожа Лорд. Ние не само ще работим с удоволствие по вашия доклад, защото той е твърде комплексен, но и ще ви подкрепяме страстно. Говорихме за ценностите, за опита на мухамеданите в Европа. Е, всичко това е, предизвика много-много интерес в нашата политическа група. Е, се проведе тази дискусия. В Европа имало империи, държави, нации. И струва ми се, че с право можем да кажем, че Европа се определя днес предимно чрез градските зони, но и чрез определени граници между държавите, защото културата, традициите, историята естествено играят определена роля. Но именно културата е нашия капитал в бъдещето. И тези дни говорим особено често за бежанска криза. Бежанците днес са, всъщност са, са Божи, така да се каже. Те ни принуждават е, да а, е, осмислим принадлежността си към Европа, да действаме а, е, като Обединена Европа. Това е нещо ново. Това е а, стимул, импулс, който не бива да се омалуважава. Напълно съм съгласен с ролята на образователната система. Естествено ще трябва да разработим тази идея. Вие можете да кажете, че разъм е направил много повече за Европа, отколкото някаква директива, регламент или договор. Да, ние с удоволствие така се потъваме в договорите, регламентите и директивите. Но същевременно можем да кажем, Европа е не само система на градските райони, но Европа е и е, е, мястото, в което е, съжителстват различни е, модели на градоустройство. Е, преди 15, 20 и повече години, да кажем, съществуваха различни испански, френски градове. Всеки град, естествено, представлява един комплекс от множество аспекти. Да, приключвам, госпожо председател. Ще трябва, естествено, при всички положения да включим образованието, културата, ще изиграе една много-много съществена роля и така стигам до едно кратко заключение. Европа със своето многообразие трябва да намери обаче и това, което обединява е, и добавена стойност, която ще послужи като основа за по-нататъчно обединение. Също време на националните образователни системи трябва да са в е, центъра на вниманието ни. Е, едно добро образование, едно солидно образование, без е, е, никакво обаче и но. Това е нещо, което е, наистина е добра инвестиция. Благодаря ви. За съжаление, всички тези философски размисли са изключително интересни, но ние нямаме толкова много време. А колегата Синтрова. Ще бъде съвсем кратка скъпа Силвия. Бих искала да благодаря на Джули за нените встъпителни думи. Докладът трябва да ни припомни кои са основните европейски ценности. Припомням ви какво е мостото на Европейския съюз, единение в разнообразието. Единни, извинете, в разнообразието. Но после дали ценностите продължават да са валидни днес в контекста на беженската криза. Има различни подходи, различни проблеми. И много важно да проявяваме взаимно уважение. Трябва винаги да зачитаме различните мнения. Трябва да използваме програмите и инструментите, с които разполагаме, а именно образованието, било то официално или неофициално. Но след също така, че трябва да създадем и нови инструменти, да намерим нови възможности за взаимно разбиране и осъществяване на междукултурния диалог. Благодаря ви и ще взема участие в сътрудничество по този доклад. Eh, Благодаря ви. А сега ще дам думата на комисията. Благодаря ви, че присъствате на нашето заседание. Съжалявам, че е, при предишното ни е, виждане, е, това бе миналата седмица, бързахме твърде много да потеглим за така че е, сега имате думата да се изкажете. Благодаря, аз се казвам Силвия Камен и съм от е, Генералната дирекция ЕАК много ви благодаря за възможността да участваме в тази размяна на мнение. Ние подкрепяме докладчика и доклада. Смятаме, че действително това са много важни теми, по които работим и ние. Комисарят Наврачич по инициативата за провеждането на е, една среща през март, която приключи е, с е, комунике и декларация за насърчаване на гражданите в междукултурното общуване. Струва ми се, че докладът в крайна сметка отговаря много и на нашите принципи и виждания. Обхватът Естествено е много-много широк. Това е в крайна сметка и е основната идея на вашия че Не става дума единствено за радикализация и борба срещу радикализацията. Става дума най-вече за ценности, за основни ценности, за борба и срещу дискриминацията и радикализацията, естествено. Да, в контекста на беженската криза тези въпроси изникват отново на преден план. Вашата комисия ще проследи декларацията от март в Париж и очевидно ще е, продължи да работи по нея. Това е всъщност едно продължение, така да се каже, на срещата в Париж. И само още няколко думи. В края на август ние приехме документ, в който сме посочили акцентите и приоритетите за нас е, в сферата на образованието, отново в контекста на Парижката декларация информационните технологии, еразъм, образованието ще бъде и в центъра на вниманието ни на 19-20 октомври. Може би вече сте получили покана за участие в конференцията и дискусията по тези въпроси. Благодаря ви. Благодаря. Да. Вие също искате няколко думи. Да, няколко думи е, по въпросите на културата. Аз съм е, е, Никоса Робинсън от същата генерална дирекция. Да, и в Люксембург проведохме една конференция, на която вие присъствахте. Културната дипломация е, бе е, така, в центъра на изказването на комисията, сътрудничеството с е, ЮНЕСКО трябва да се спомене. Миналата седмица госпожа Бокова бе гост на вашата комисия. И освен това, на конвенцията за, от 2005 за насърчаване на културното изразяване в ТИМ ще го работи в рамките на нашата дирекция по споделянето на публично, на обществено пространство, на многокултурно общуване. Много архитекти, както и други специалисти, ще бъдат включени в този екип и ще обменят най-добри практики отварения метод на координиране е тема на един доклад, на една публикация, която наскоро излезе и включва материали от различни автори от различни държави членки. Мисля, че можете да имате предвид тази публикация при подготовката на вашия доклад. А сега отново нашия докладчик. Благодаря, Силвия, благодаря на всички, които се изказаха. Ще бъда кратка. Ще ви покажа само е, как изглежда моят iPad, таблета ми. Е, това е една е, прекрасна е, картина, която действително с една птица, която иллюстрира е, в полет е, или пеперуда е, нашите е, е, основни идеи и ценности. Да, трябва да бъдем е, преди всичко хора, трябва да бъдем по-човечни, по-хуманни, е, трябва да бъдем не само волни и свободни. Много благодаря на всички за практическите съвети, които бяха и много полезни. Ще ги имам предвид. Направих е, си бележки на всичко, което казахте. Уверявам ви, че всичко е записано. Как точно е, могат да се насърчат основните ценности? имаме предвид най-вече хората, които е, не са родени в Европа, но е, влизат на територията на Европейския съюз и ще прекарат тук известно време, временно или по-дълго ще останат на наша територия. Е, Ние никога до сега не сме били в ситуация като тази, която наблюдаваме в тези дни и в последно време. Естествено става дума за това как ще защитим основните ценности, как ще споделяме тези основни ценности с хората, които са на територията на държавите членки. Независимо от това колко дълго ще останат тук те, ние сме длъжни да споделим нашите основни ценности с тях. Благодаря ви много за тази дискусия и ние ще я продължим с докладчиците в сянка. Благодаря ви. Ще ви напомня, че става дума не само за аспектите на образованието и възпитанието, но и за много други аспекти, които бяха споменати. Културна дипломация, междукултурен диалог. Това са важни теми. На 14 октомври ще бъде представен доклада, след това гласуването ще бъде на 7 декември. И така, сега стигаме до последната точка размяна на мнения по Erasmus Плюс и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение, подход за учене през целия живот. Господин Марагал, благодаря ви, госпожо председател. Колко време разполагам? 7, не 5 минути. Добре. Добре, тогава започвам. Да това е един доклад, до голяма степен свързан с предишния доклад, който обсъждахме. Той се всяка една област, в която все още трябва да постигнем сериозен напредък. И област, в която бихме могли да постигнем много по-добри резултати, ако всички европейски институции се обединят в действията си заедно с държавите членки. Към момента е много трудно да се каже какви ще бъдат последиците върху потрясаващо високото равнище на младежка безработица. Знаем обаче, че трябва да се вземат спешни мерки, за да се преодолеят огромните разлики между държавите членки и дори между отделните региони. Като вземете предвид потрясаващото равнище на младежка безработица и на предсрочно напускане на училище. особено по отношение на младите хора, които нито са в системата образование, нито в някакво професионално обучение или са заети. В момента работи по изготвянето на стратегия, но такава няма в момента нито на равнище държави членки, нито на европейско равнище. През 2011 година съвета прие някои много общи цели, 1% мобилност до 2020 година, в частност в висшето образование. Това е възможно най-вече благодарение на Болонски процес и на програмата Erasmus Plus. но като цяло тази цел ще се струва доста скромна и вероятно недостатъчна. 6% от а, дипломиралите се в висшето образование или в професионално обучение ще са извършили стаж над две седмици в държава, различна държава, в която са, са учили и са се обучавали. Така че очевидно тази цел за мобилност не е пригодена към изваредните трудности, с които се сблъскваме. изготвил? защото докладът, който ще изготвим тук в нашата комисия, ще има за цел да промени тази тенденция? Основната му цел е да предложи на Европейската комисия цели и инструменти, с които можем да бъдем по-амбициозни подходът ни не е утопичен, не си правим иллюзии. Готови сме да работим в тясно сътрудничество с Европейската комисия и ми се струва, че към момента до голям степен се доближаваме до тяхната позиция. и Ето защо може да постигнем и добри резултати. Кресата, по като сме изправени в момента е структурна, а ние се отнасяме към нея сякаш е криза в нормални обстоятелства. Има известно подобрение, но ми се струва, че днес не можем да си позволим да продължим да лежим на стари слави. Днес, предвид миграционния поток и беженския поток, очевидно ще бъдем изправени пред демографски, съществени демографски промени – което свързано ще бъде да дошло. Имаме нужда от подобен приток на свежа кръв. Може би не е точно под формата, която се случва в момента, но е важно ние да можем да договорим и да предоставим необходимото обучение и образование на мигрантите. Ето защо е важно нашия парламент да вземе позиция днес по всички тези важни въпроси. Бихме искали да работим съвместно с Комисията по заетост, тъй като образованието и заетостта често вървят ръка за ръка. Лично аз в миналото си и в течение на политическата си кариера, установих, че ако няма добро сътрудничество между специалистите в образователната система и специалистите, отговарящи за пазара на труда, почти със сигурност ще ще стигне до провал. Ето защо този доклад по собствена инициатива ще бъде съпътстван с а, практически опит, т.е. прилагане на пилотните проекти, които бяха предложени тук. Един пилотен проект тук в Комисията по култура и до пилотен проект, който беше изготвен в Комисията по заедост. Надявам се и двата проекта да бъдат успешни. А сега няма конкретни теми, които ще засегне в доклада. На първо място равнището на мобилност в е висшето образование, несъдъчното признаване на дипломите висше образование от други страни, системата на за европейски кредити, или системата ЕКВЕТ не се прилага напълно и продължават да съществуват съществени разлики, най-вече между страните, които имат дуални системи на образование и страни, които нямат такива системи. Ето защо би следвало да си поставим последователни цели, улесняване на мобилността, улесняване на достъпът до образование за някои конкретни групи, най-вероятно за най-унеправданите. Трябва също така да определим и ролята на посредниците в тази област. По отношение на висшето образование, университетите и държавите членки се справят доста добре, но по отношение на професионалното образование, за нещастие, не може да... Нямаме същите партньори, с които да разговаряме, нямаме същите събеседници. Е важно да, да изградим необходимите мрежи за сътрудничество. Надявам се да успеем да вземем решение, които са на висотата на трудностите, които сме изправени. Много ви благодаря, господин Марагал. Знаете колко много искахме да изготвим този доклад в Комисията по култура. Разбира се, приехме да се асоциираме с Комисията по заетост, съгласно член 54 от правника за на парламента съсредоточавайки се в нашия доклад основно върху елемента образование. Докладът обаче е много важен. Ясно е, че трябва цялостна реформа на сектора в Европа, трябва да се гарантира взаимното признаване на дипломите и на квалификациите за обучение. Трябва също така да приспособим квалификациите към нуждите на пазара на труда. По време на предишния мандат работихме много по тези теми съвместно с госпожа Марон Шартие. Давам ми думата. Много е благодаря, госпожо председател. Като казахте с пълно право в съпитаното си изказване, основната ни цел е да, бъдем, да предложим конкретни дейности и да успеем да постигнем мобилност в Европа в областта на образованието като цяло и по отношение на последното обучение в частност. Ако погледнем тази за 2014 година, става ясно, че по отношение на професионалното обучение има най-голямо разминаване между търсенето на мобилност и е, реалното финансиране, което, което, което получават е, конкретните молби за мобилност. Това има истинско разминаване, защото от нас страна имаме политическата цел, от друга страна имаме невъзможността тази цел да бъде осъществена. Така че това е първият, първата ни цел би трябвало да бъде намаляването на това разминаване. Второ място, За да има мобилност, трябва да има признаване на съдържанието на обучението. Ако в контекст на професионалното обучение не можем да съгласуваме да намерим еквиваленти между е, системите за обучение в един държави членки, явно, че няма как да постигнем целите си. На трето място, Последното обучение минава през стажовете, през методите на обучение, които ни позволяват в най-висока степен да интегрираме моите хора на пазара на труда. Това е целта ни и чрез гаранцията за моите хора. Ако погледна обаче страна на работодателите, там очевидно има разминаване между това, което ние очакваме и това, което им даваме възможност да направят. Така че как можем да мобилизираме работодателите и за целта трябва да вземем предвид всички препятствия, под които те са изправени, за да приложат на практика мобилността. си не искам много конкретно да действаме. На четвърто място се поставя въпрос за малолетните, защото не само пълнолетни участват в професионалното обучение. Как може тогава да гарантираме мобилността на малолетните? Как ще бъдат съпътствани тези малолетни? И петият ни цел, поне моя гледна точка, трябва да гледаме реалистично на нещата. По отношение на разходите за транспорт, например, има пълно съответствие между мобилността за професионалното обучение и стажовете. Но ако искаме моите хора наистина да бъдат мобилни, нека да им дадем възможност да удължат престоя си и нека да им възстановяваме пътните разходи, дори и да са се възползвали в малко по-общ смисъл от европейската мобилност. Чето място в настоящата система, младите хора трябва да използват собствени средства. Това е действителността в момента. А колкото повече искаме собствени средства от тях, толкова по-малко мобилност ще има. Седмо място. Трябва да преразгледаме времето, в което се изпълняват проектите, тъй като в момента има прекалено голямо разминаване между проектите, които изготвят предприятията и това, което на практика искаме от тях. Не бива и предприятия да бъдат на загуба. Това напълно противоречи на нашите политически цели. Осма точка. Нека да работим с показатели и с критерии на оценка, за да можем непрестанно да променяме системата си. Девета точка. Предприятието, което изпраща на практика носи отговорност за абсолютно всичко, а в крайна сметка искаме прекалено много от това предприятие, то на цялото отговорност за мобилността. Това ли искаме наистина? И на десето място, центровете по доставки и обученията трябва да бъдат включени в целият цикъл на обучение. Съжалявам, ако отнех малко повече време за изказване, но пак казвам, трябва да имаме много ясни цели от самото начало, ако искаме да подобрим системата и ако искаме нашия доклад по собствена инициатива да не остане прекалено общ и нефункционален. Благодаря ви. Много ви благодаря за тези 10 много конкретни точки. Те със сигурност ще бъдат много полезни на докладчик, който със сигурност ще ги вземе предвид, господа Сойдрова. Бях искала първо да благодаря на докладчика и на колегата Моран Шартие. Не, вие не се изказахте много дълго, а казахте много важни неща. Отлично наблегнахте и коментирахте това, което трябва да извършим от тук нататък. Имаме и критики, и предложения за усъвършенстване на програмата, но все пак нека да кажа, че програмата Помага много с професионалното обучение и, и усъвършенстването на професионалното обучение в държавите членки. Аз разполагам с а, информация, с, с информация, която е наистина а, така от първа, от първа ръка преподавателите, директорите на училищата казват, че искат да продължат с това професионално обучение. Така че е, същевременно обаче може би трябва да е, направиме оценка, да упростиме цялата система за участие, за да усъвършенстваме е, различните инструменти, които насърчават мобилността. Така че наистина ви приветствам за доклада. Ще направят предложения, но искам само да подчертая, че програмата наистина функционира. А сега благодаря всички и давам думата на Норбер Шубел, от който представлява Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Ние приветстваме всички а, изразени от докладчика идея. Крайно време е да насърчиме мобилността. И това с а, Европейския алианс за професионално обучение, правейки един преглед а, на тази програма, а, наистина от, така направихме заключенията, че програмата работи много добре. Откак, откакто се прилага Erasmus Plus, като че ли мобилна, мобилността се увеличава и състоянието на нещата доказа, че ако имаме повече средства, ще можем още повече да увеличим мобилността. Е, в института Жак Делор се говори за пилотни проекти, както и в Европейската комисия. Тук не става дума за мобилност на стоки и продукти, а мобилност на младите хора. Така че трябва много да да внимаваме как, как го правиме. В крайна сметка ние не можем да си правиме опити с а, младите хора, особено ако става дума за малолетни и така нататък, но ако обс, обсърд, но ако обмислиме добре, мисля, че в рамките на Erasmus Plus можем да направим още много за професионалното обучение. По време на самото обучение или след като завършат. Или след а, получаване на така на професионалното обучение, младият човек може да отиде в другата страна, за, допъл... доп... за да допълни своето обучение, включително и да научи език и е, да, така да се запознае с културната действителност в тази страна. Сега, но също, същевременно не, необходимо е признание на този сертификата и то това удостоверение за допълнителна мобилност, която ще получи младия човек. И наистина можем да работим в сътрудничество по този въпрос. В някои европейски региони кризата продължава да е, да е много е, сложна за решаване, така че там трябва да а, наистина да, надзем, да разположим и други инструменти за помощ на младите хора, за да могат те да намерят своето място на трудовия пазар. Благодаря. И сега давам думата на колегата Марга за заключение. Благодаря, госпожо председател. Наистина Абсолютно сме определили обхвата и полето за действие допълни, с допълненията и качествените предложения, които бяха направени, включително и госпожа Сороска, която е готова да помогне, така че ще наистина ще ние, аз съм, аз съм готов да превърна този доклад наистина в една оперативна програма. Радвам се и на положителното отношение на комисията. Сега не е нужно само да преповтаряме, че своето, своята добра воля не, мисля, че, къ... мисля, че наистина е дошло време да предприемеме а, конкретни неща, да вземеме решения, за да можем наистина да доведем до успешен край този проект. Благодаря. Обедена съм, че наистина ще постигнем много по този важен въпрос. Защото очакванията са големи. Това е наистина приоритет за всички нас, така че съм абсолютно съгласна с казането от всички вас и наистина мисля, че трябва да направим крачка напред. Трябва да наистина да определиме политиките, които да а, така ще съпъстват тази програма. Трябва също така европейските мрежи да играят по-активна роля, като еврокамери, примерно, или други е, организации, които биха могли да подкрепят много по така добре цялостната програма. На 15 октомври ще обсъдиме доклада, през януари ще гласуваме в комисията, а след това доклада ще бъде внесен в пленарна зала. С това приключваме днешната работа. Наистина разгледахме стратегически теми. Следващото ни заседание е на 15 октомври от 9 до 12 и 30 и от 15 до 18.30. Благодаря ви и ви желая прави, приятна вечер и благодаря на преводачите и на секретарите.